Гласуването ще бъде утре по обяд. Довиждане, госпожо Малмстръм. Сега е, предстои разглеждане на доклад на госпожа е, Стрифлер за Европейския корпус за доброволна хуманитарна помощ и е, мястото на представителя на комисията ще бъде заето от госпожа Георгиева. Благодаря. Искам първо е, да поздравя усилията на госпожа Георгиева за създаването на тази е, нова инициатива по Лисабонския договор. Искам да подчертая близкото ни сътрудничество, чудесното ни разбирателство от това законодателно предложение. Много ви благодаря. Е, инициативата за доброволчески корпус изразява хуманитарните ценности на Европейския съюз, солидарността му с хората в нужда, като допринася за възможностите на Европейския съюз да откликва на хуманитарни кризи. Европейския съюз трябва да отпуска адекватна хуманитарна помощ във връзка с увеличението на броя и е, на обхвата на хуманитарните кризи. Ние трябва да подготвяме отговора на катастрофата, намаляване на риска от катастрофата, е, да се рехабилитират хората и да се гарантира развитие. Е, по този начин доброволците ще имат реално добавена стойност, защото тяхното разгръщане ще се базира на реалните потребности на място. Тяхната роля ще бъде ясно определена. Това е един допълнителен елемент към структурата и организацията, която в момента съществува. Сигурността на доброволците ще бъде гарантирана. Всеки европейски гражданин ще може да бъде кандидат. Подбора на доброволците ще спазва разнообразието както на профила, така и на разнообразието и на младите, и на пенсионерите, и на експертите. Освен това, е, опита е, за насърчаване на тяхната дейност дейност, особено на място, ще бъде разработена. Аз имах възможността да се срещам с доброволци по пилотни проекти, които се връщаха от мисии. Те са придобили както опити, така и познания, които са неоценими, като са оказвали помощ на унези, които са в най-голяма нужда. Освен това, тази инициатива ще попълни пропуски в настоящия хуманитарен доброволчески корпус и ще даде възможност да се привлече вниманието на обществеността и за идеята за европейско гражданство. Хуманитарната помощ е нравствена е, потребност и приветствам това, че в е, бюджета 2014-2020 година има чувствително намаление спрямо предложението на комисията. По този начин се намалява и броя на доброволците, които ще бъдат разгърнати. Аз използвам тази трибуна, за да изразя своето безпокойство от това, че Генерална дирекция хуманитарна помощ няма достатъчно средства, за да реагира на нуждите от хуманитарна помощ. Ние знаем е, проблемите с населението предстоящите закъснения. Аз съм сигурна, че тази инициатива ще бъде много полезна, за да помагаме на тези, които имат най-голяма нужда и по този начин отражението на ролите на Европейския съюз в хуманитарната сфера, е, както и съотношението цена и полза от програмата, ще бъде надлежно оценена. Благодаря ви. Председателката, госпожо Георгиева, имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. Бих искала най-напред да благодаря най-сърдечно Европейския парламент и лично госпожа Стифлер за тяхната последователна подкрепа за създаването на Европейски корпус за хуманитарна помощ. Става дума за европейските граждани, които ние всички представляваме. Съгласно Евробарометрът, 88% от европейците са за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ и те биха искали а, това да стане част по-скоро с активното участие на парламента, на комисията и на съвета. Приближаваме последната фаза на осъществяването на този проект. До 2020 година близо 20 000 доброволци ще участват в дейност в полза на хора, които са в нужда. За жалост, както посочи госпожа Стифлер, техния брой расте. Но това ще бъде за, от полза и на самите е, доброволци. Те ще натрупат нов опит, ще придобиват нови умения. И в е, този момент на бюджетни съкръщения ние работим упорито, за да сме сигурни, че е, срещу вложените средства ще получим необходимата отплата за да помогнем и на онези, които имат нужда, и на доброволците, повечето от които са млади хора. И за тях доброволческата дейност е начин да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Пазара на труда. Имахме три кръга пилотни проекти, в които над, участваха над 40 хуманитарни организации – те ни дадаха възможност да разберем какво точно е необходимо за подготовката, за разгръщането на корпуса, за да може програмата да постигне главната си цел. Тя да бъде платформа за европейците, да се протегне ръка за помощ на онези, които отчаяно се нуждаят от нея. Станахме свидетели на ентусиазма на желанието на всички, които участваха в тези пилотни проекти, над 250 участници, от най-младите до онези, които бяха млади по дух. Имаше, значи, най-младите бяха на 21 години, а най- онези, които бяха млади по дух, бяха на 70 години. И а, можахме да демонстрираме, успяхме да покажем, че не случайно Европа е а, лидер в а, тази област. Сега да бъде по-конкретна за приноса на Европейският парламент, нека спомена само някои от страни на този принос. Парламентът а, помага за активно европейско гражданско отношение а също така мерки за привличане на, а, и помощ на хора с а, увреждания. Парламента укрепи сигурността на доброволците. И, и а, изключи използването на доброволци там, където има въоръжени конфликти. Ние поставяме ударение върху работата на доброволците е, в е, е, помощта, където има природни бедствия, където е необходимо да се помогне на развитието. Това отговаря на приоритетите на Европейския съюз, но трябва да кажа, че хуманитарните организации няма достатъчно квалифицирани кадри. И не на последно място работихме за укрепване на равенството между мъжете и жените. Навсякъде, където съм работила, където имаше нужда от помощ поради природни бедствия, да се преодолеят последиците от природни бедствия, видях как жените са на първа линия наред с мъжете. И днес да кажа нещо, което почертах и в началото. Очакваме и по-нататък да работим плодотворно с Европейският парламент за прилагането на тази програма, за прилагането на приемането на делегирани актове, за средносрочният преглед, нещо, което подчерта и госпожа Стифлера, също така и за годишният доклад за оценката за прилагането. Благодаря, благодаря госпожо комисар. А сега от името на Комисията по бюджет и давам думата на госпожа Мюнис де Орквиза. Благодаря, госпожо председател. 6 милиона младежи под 25 годишна възраст са без работа. Много са в Испания и за това наша основна цел е борбата с безработицата сред младежите този нов паневропейски механизъм за доброволчество е много положителен, защото позволява младите хора да натрупат умения и е, да станат конкурентоспособни. Около 47 е, е, милиона евро са отделени за тази цел. Те ще бъдат използвани за обучение на 20 000 младежи, 7 000 на местно ниво. По-малко е отколкото искаше комисията. Те искаха около 200 милиона, както каза госпожа, госпожа Стрифлер. Но ако е, тези усилия могат да допринесат за повече работа за младите хора, е, това ще е много положителна стъпка за Европейския съюз. Е, комисията по бюджета е на мнение, че финансирането на тази инициатива няма да засегне хуманитарната помощ, няма да и се отрази неблагоприятно и няма да има конкуренция с финансирането на неправителствените организации, които е, обучават е, млади хора. Е, така че трябва само да се гордеем. Благодаря, господин Буйон. Не пада? Няма ли го? Ми в негово отсъствие в такъв случай пристъпваме към следващия оратор, господин Касмарек, за 2 минути и 30 секунди. Госпожо председател, дами и господа, бих искал да изразя благодарността си е, към комисаря и докладчика е, за това, че толкова при сърце се занимават с тази тема. Е, темата е изключително важна за целия Европейски съюз. Адекватна хуманитарна помощ е, е част от гаранциите за стабилност, които предоставя Европейски съюз. Напоследък броя на хуманитарните кризи се увеличи и това предполага адекватна реакция. Много често беше необходима помощ едновременно на много места. Е, самата идея, самото понятие за хуманитарна помощ е чудесна. Мисля, че никой не би възразил срещу това. Но, за да бъде нашия отговор полезен, той трябва да бъде чудесно координиран. Следователно, е, възникна идеята за създаване е, на европейски хуманитарен е, корпус. Ние трябва да имаме възможност да реагираме на хуманитарни е, катастрофи, на хуманитарни бедствия. Ние е, трябва да помагаме на хората, които са пострадали от природни бедствия. Е, ние трябва да заменим е, структурата, която в момента съществува, обаче не трябва да дублираме структури. Е, трябва да имаме предвид е, кои са принципите, които ръководят хуманитарната помощ като такава. Е, е, е, трябва да има европейски хуманитарен консенсус, трябва да има добавена стойност. Председателката, следващия оратор. Благодаря. И аз искам да поздравя госпожа Стрифлер за нея доклад. Искам да поздравя комисар Георгиева за постоянната и подкрепа в инициативата за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Това има голямо значение и за имиджа на Европейския съюз, а пък е и по-ефективен начин за борба с хуманитарните кризи в трети страни. Ние трябва да бъдем солидарни с изпадналите в беда. И за това тези усилия са толкова важни, защото те сега идват във време, когато сме свидетели на все повече природни бедствия и економическа нестабилност в света. Това значи, че все по-малко пари се отделят за хуманитарна помощ. Бюджетът, който се отделя, показва, че ще може да имаме 5000 доброволци. И това е много важна, важна стъпка. И се може да повишим е, е, ефективността на тази дейност. Благодаря, господин Ньютон Дан. Благодаря, госпожо председател. Подобно на всички останали, аз с гордост участвам в тези разисквания, защото смятам, че даваме начало на нещо много важно. Не съм сигурен обаче, че е, то ще намери отражение в медиите, защото е много добра новина. Това обаче предложение е предвидено в Лисабонската стратегия. Това е много е, добра инициатива, която очаквахме. Комисията е, по развитие гласува с огромно мнозинство, само един беше против както знае и нашия докладчик госпожа Штрифлер, заедно с нея изслушахме в комисията младежи, участващи в пилотните схеми, които бяха много ентусиазирани от опита си, защото така не само се помага на райони засегнати от наводнения, земетресения и се помага светът да стане малко по-добро място, но това, което ни казаха младежите, това е прекрасно. Прекрасно е да се работи заедно с младежи от други европейски страни. Така че това е изключително положителен, благотворен опит. И за мен е, това е много добър пример, като Еразъм, програмата Еразъм, която позволява на всички младежи да учат в различни части на Европа да разберат, че всички сме хора, макар че едни ядат ростбиф, а, друг, а други спагети. Аз също участвах в тристранните срещи, в опитите за постигане на съгласие с съвета и едно ме разочарова. Казвал, казвал съм го и на колегите. Ние в парламента искахме доброволците по някакъв начин да се идентифицират, да се показва, може би с значка или с знак на тениските им, че това е корпус на Европейския съюз. Но повечето държави членки прецениха, че това е лоша идея. Мисля, че това е жалко, защото е, доброволците биха се гордели да носят европейския флаг навсякъде, където отиват. Това, което каза госпожа Георгиева, бе много интересно. 88% според Евробарометър в Европа подкрепят инициативата. Това е много показателно. Мисля си за моята страна. Е, това чудовище е партията на независимостта, е, което е срещу всичко, срещу иммигранти, срещу чужденци, срещу отпускането на помощ. Е, няма никаква изненада и че липсват сега. Бих искал да видя утре дали е, партията на независимостта и другите евроскептични партии ще гласуват против това предложение, защото това е много ново и специфично. Ние сме мълцина сега в залата, но всички, както казаха и колци на колеги, можем да се гордеем. Защото инициативата може само да помогне и на Европа, и на света. Благодаря, господин Нютан Дън. Давам думата на господин Свенсон. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на комисар Георгиева, на госпожа Стифлер. Мисля, че е забележително, че отиваме толкова далеч, е, че сега е, просто ще се създаде този европейски корпус. Това е въпрос на солидарност, на е, увеличена ефективност. Някой смята, че Европейския съюз не трябва да се меси в такива въпроси. Аз не съм един от тях. Аз а, а, смятам тъкмо обратното, че трябва да твърдим, че ние трябва да се намесваме. Това е проява на солидарност. Ние отправяме сигнал за това, че ние като Европейски съюз сме част от международната общност. Искаме хората да си помагат. Това е и по Лисабонския договор и това може само да ни радва. Ще ще има същински списък с експерти. Той ще съществува преди. Можете веднага да им се обадите, не е необходимо да ги търсите ние виждаме, например, как помогнахме на пострадалите от природното бедствие в Филипините и можем само да поздравим госпожа Стифлер, Европейската комисия и изобщо всички тук, защото създаваме този корпус. Това е чувствителна крачка напред за солидарност. Председателката госпожи Кортес Ластра. Благодаря, госпожи председател. Най-напред искам да поздравя докладчика, но също така да поздравя госпожа Георгиева, е, може да разчитат е, и двете на, нашия, на нашата подкрепа. Става дума за гигантска крачка напред. Е, работим от, отдавна по този въпрос. Сега вече имаме възможност да имаме един, програма Еразъм за солидарност. Тя ще даде възможност на хората да се квалифицират и същевременно да помагат на други. Знам, че ще има много предизвикателства пред нас, знам, че ще има проблеми, които трябва да се преодоляват. Знам, че нашата работа трябва да бъде по-добре позната, по-видима. Знам, че трябва да укрепваме връзката между рехабилитация и развитие. Но ние ще покажем нашата солидарност чрез хуманитарна помощ. По този начин самите ние ще бъдем по-сплотени. Това ще ни помогне а, да а, помагаме там, където е най-необходимо. господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да започна с поздравления към госпожа Стрифлер за нейния доклад. С него ние правим една крачка повече към постигане на целта по член 214 от Лисабонския договор, именно създаване на правна уредба, която позволява на млади доброволци да участват в хуманитарни операции извън Европейския съюз. Напълно съм съгласен с докладчика, че действията на доброволческия корпус трябва да се опират върху консенсуса за хуманитарната помощ, а тук трябва да се изхожда от потребностите, които са дефинирани на място. Също така подкрепям изричното изключване на ситуациите на въоръжен конфликт и вътрешно напрежение. Нуждаем се от баланс между участието на доброволците и гаранции за тяхната сигурност и безопасност. Също така е, подкрепям включването на някои клаузи по искане на парламента те ще ни позволят да усъвършенстваме системата в светлината на натрупания опит. Обеден съм, че този нов акт ще допринесе за положителния образ на Европейския съюз. И Европейския корпус на доброволци – ще претвори на практика нашите ценности в хуманитарната сфера, като младите хора ще имат възможност да покажат солидарността си с хора, изпаднали в затруднено положение в трети страни. Този доброволчески корпус, разбира се, ще допринесе и за по-голямата видимост и ефективност на хуманитарната дейност на Съюза. Благодаря, госпожа Пападополо, една минута. Благодаря, госпожо председател. Този европейски доброволчески корпус беше предложен от Европейската комисия през 2012 година, за да въплати европейските ценности, е, е, как реагира Европейския съюз при кризи, при природни бедствия навсякъде по света. Днес финансовите проблеми са си финансови проблеми. Европейската комисия предвижда този корпус, който трябва да допълни това, което вече съществува. Ние ви поздравяваме за новия подход, защото се предвиждат критерии за подбор, за обучение и за развитие на доброволците в сътрудничество с специализирани агенции Предвижда се освен е, това е, и е, каква е ефективността на този корпус, като се основаваме на конкретни критерии. Много се радвам, че има количествени и качествени критерии. 11 души са поискали думата. Искате всички да се изкажете и за да можете всички да се изкажете, ако обичате, спазвайте времето си за изказване, нито минута повече. Първо, госпожа Панайотова за една минута. председател уважаема госпожо комисар приветствам докладчика за постигнатото споразумение със съвета по предложението за регламент за създаване на европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. бих искала да поздравя комисар георгиева за последователните усилия за осигуряването на активно гражданско участие и обществена подкрепа при подготовката на регламента гарантиращи успеха на доброволческия корпус. помня момента когато преди две години представлявайки ресорната комисия по европейски въпроси в българския парламент различните парламентарни групи подкрепихме единодушно в рамките на политическия диалог създаването на инициативата доброволци на европейския съюз за хуманитарна помощ. инициативата може да изиграе важна роля за професионалната реализация на младите хора чрез възможностите за обучение натрупване на опит и включването им в мрежата и регистъра на европейските доброволци.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

Те ще натрупат много голям опит и това ще е безценно за Европа. Хиляди младежи ще могат да видят какви са реалните потребности на техните връзници, защото в Европа младежите са свикнали да казват какво желаят, без да се замислят дали им е необходимо. Това, което е необходимо на човека, наистина е, е облекло, храна и достъп до училище. Когато обаче тези неща липсват, е добре да се помага на унези, които ги нямат. Господин Миколашик, е, благодаря, госпожо председател е, правилника за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ е изключително конкретно предложение е, за всички унези, които са в нужда, които преживяват трудност. Е, чудесно е, че задава възможност на европейски граждани е, да се включат в оказването на хуманитарна помощ. Ние трябва да знаем, че трябва всички условия да са на лице, обаче за да се гарантира сигурността. И законодателят трябва да уточни тези обстоятелства. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, ние в никакъв случай не сме против това предложение. Ние целим, ценим солидарността, щедростта, великодушието, което вдъхновява тези проекти. Но трябва да кажа, че имаме някои резерви. Резерви във връзка с предложението за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Това е едно инструментализиране на доброволческата дейност. Защото става дума за ценности, чувства, които като че ли не съществуват другаде, примерно в секторните политики на Европейския съюз. Някои от тези политики имат вреден, много вреден ефект върху развиващите се страни. И затова мисля, че ние недостатъчно правим за сътрудничеството за развитие. Господин Кали. Както каза Бил Нютон Дан, инициативата е много добра, но няма да чуем и не чуваме много за нея от медиите – Както каза и комисарят, около 90% от гражданите на Европа подкрепят тези предложения. Мисля, че колегите подкрепят докладчика и тази подкрепа е напълно заслужена. Прекрасна идея е да се помогне на хората да извършват доброволна работа. Познавам е, доста хора, които след е, завършване на образованието си отидоха в чужбина като доброволци. Познавам и по-възрастни хора, които са пенсионери и посвещават голяма част от времето си на доброволна работа. Така че е много добре да организираме всички тези хора, за да работят максимално ефективно. Благодаря колегата Обермайер. Благодаря. Аз искам да кажа, че е, аз съм готов да участвам в доброволчески организации. Не е необходим Лисабонския договор, за да го направим. От 30 е, години в Италия, Словения, в Германия е, има такива доброволчески корпуси. В отговор на въпрос, който беше зададен. Аз мисля, че това е чудесна инициатива, обаче средствата са малко на ръба напомням, че вътре в самия Европейски съюз все още има проблеми. Например, ние не можахме да инвестираме достатъчно. Благодаря, госпожо председател. Както е, вече няколко пъти видяхме, когато е, дойде катастрофата, необходими са бързи действия, за да се помогне на жертвите, да се помогне на засегнатите от криза, от бедствия, е, е абсолютна необходимост. Европейският съюз дава почти половината от хуманитарната помощ в световен мащаб. И във връзка с това, уместно е създаването на Европейски доброволчески корпус. Наред с това, 88% от европейските граждани смятат, че е необходимо да се финансира хуманитарната помощ, независимо от економическата криза. Колкото до Харватия, 666 466 е, организирани доброволци участват в тази дейност. Е, е, хиляди са доброволците в Харватия. При нас тази дейност е много развита. Благодаря. Благодаря. Хуманитарните кризи през последните години налагат Европейският съюз да се потруди повече, е, за да оптимизира реакцията си. Идеята за е, младежки доброволчески корпус е изражение на солидарността в действие. Подборът и обучението на доброволци за хуманитарни операции ще допринесат за интервенционната система, която имаме в момента. И е прекрасна възможност младите хора да е, участват в презгранична работа на доброволните организации в различни държави, като така се улеснява обменът на челен опит и добра практика. Необходимо е да повишаваме осведомеността за значението на доброволната работа и на хуманитарната помощ, особено на фона на необходимостта от граждански дух и сътрудничество в обществото, както и на национално, регионално и местно сътрудничество. Благодаря, госпожа Морвай. Благодаря. От сред либералите имаше депутати, които привлякоха вниманието ни върху факта, че е, от една страна е, това е Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ и че ние като европейци трябва да сме горди под знамената на Европейския съюз. А, а пък ние като евроскептици или еврореалисти не споделяме подобна идея. Искам да поканя колегата депутат да посети Унгария, да го заведа в фабрика или е, на конвейер, е, чието собственици са европейци, където хората работят по за 250 евро, без никакви права. Е, ако обичате да ги убедите да се гордеят с Европейския съюз и с неговите знамена. Интересна би ми била а, неговата реакция. Господин Пленкович има думата сега. А, има синя карта. Господин Пленкович, ако обичате, изчакайте. А, има синя карта, госпожо Морвай. А, вие а, приемате ли синята карта? Добре, приемате я. Добре. Благодаря, госпожо председател. Да, госпожо Марвай, съпругата ми е унгарка и аз на коледа бях в Унгария и имам връзки с семейството в Унгария, така че нямам проблеми да приема вашата покана дойде в Унгария. Познавам много унгарци и с удоволствие ще говоря на още повече и се радвам и съм сигурен, че всички те ще бъдат много въодушевени. Госпожо Морвай, е, благодаря. Благодаря на колегата. Е, е, искам да ви кажа, че аз съвсем сериозно ви поканих. Не говоря по принцип. С удоволствие ще ви покажа на операта, баните и музеите, но искам да ви заведа и в магазини, в Теско, предполагам, че сте от Великобритания, или в други хранителни вериги, където хората работят по за 250 евро. Ако обичате да ги убедите да крачат по знамената на Европейския съюз. Благодаря за предложението, господин Пленкович. Благодаря, госпожа председател. Смятам, че създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ ще бъде правилна крачка за Европейския съюз. Големи усилия бяха положени през последните 4 години от комисар Георгиева. Мисля, че имаме нещо подобно в ООН. Тоест няма да бъдем без положителен пример. Необходимо не са ни добри правни рамки, а също така и необходимите бюджетни средства, защото тези 150 милиона, които имаме, трябва да се използват възможно най-добре, както за младите, така и за по-възрастните, които, както се каза, имат опита е, и желанието да помогнат на онези изпаднали в беда. Тук, се, тук е нашата сила а, и тук е това, което Европейския съюз може да направи госпожа, господин Пенкович, а сега господин Стивен. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам доклада на колегата Стрифлер и инициативата за доброволчески хуманитарен корпус. Тези инициативи ще потвърдят водещата роля на Европейския съюз в помощта за развитието и хуманитарната помощ. 20 000 регистрирани доброволци в Харватия със сигурност ще приветстват инициативата и също съм сигурен, че тя ще допринесе за укрепване на европейското измерение в нашата работа, за създаването на европейска идентичност защото за нея допринася и водещата роля на Европейския съюз хуманитарната работа по света. Да, има разлика между тези, които вярват в европейския проект е, и а, е, популистите. Е, в миналата дискусия чухме, че се а, отправят искания за затваряне на нашите граници за талантливи учени и студенти от чужбина. А, сега сигурно е, ще се чуят подобни е, гласове, но ние нямаме нужда да ги слушаме, за да знаем, че Европейският съюз прави нещо добро е, за света. Сега комисията. I... Благодаря, госпожо председател. Аз много смирено се отнасям към подкрепата, която се оказва тук към идеята за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Искам да кажа три неща в отговор на направените коментари. Първо, в отговор на безпокойството за това е, как Европейския съюз ще разгръща дейности за развитието е, и дали е, подпомагайки доброволците ще допринесе за развитието. Искам само да подчертая, че ние искаме да изградим корпус, където хората ще бъдат достатъчно компетентни, квалифицирани да помагат на другите, но и да и помогнат на другите сами да си помогнат. Е, ние е, включихме 7000 е, местно обучени доброволци, за да може по този начин да се изгради и местна възможност за справяне с бедствията и с увеличените и непредвидени сили на природата. На второ място е, се е, направиха коментари във връзка с видимостта. Е, как да направим така, че хората да разберат, че им се казва нещо хубаво. Ние работихме усилено по тази инициатива, получихме подкрепата на парламента, за да придобие тя по-голяма видимост. Утре в 4 часа с госпожа Стифлер ще чатим в Твитър и ако искате да участвате, вие сте добре дошли. Сериозно, е, искаме е, да правим всичко необходимо, за да се разгласяват добрите новини. Защото когато се случи нещо лошо, е, то се разчува. А, именно поради това ние правим всичко е, по хуманитарната помощ днес. Ние правим всичко по гражданска защита днес. Ние подчертаваме инвестициите а, е, и подготовката, колкото и да е трудно, трябва да се направи, за да може по-малко хора да страдат утре. И в заключение искам да кажа, а, е, че сега започва, сега започва същинската работа, защото трябва инициативата да се прилага на практика и е, за мен е удоволствие да подчертая, че е, е, имаме изключително е, широка подкрепа от хуманитарни организации. Първоначално те проявяваха скептицизъм, но днес участват при изграждането на корпуса и аз се надявам, че с каквото и да направим, ще ни помогне Европейски съюз да стане сила на доброто в света, и е, представата за нас като европейци в край на края ще, ще е, покаже, че Европейския съюз е богат не само като ресурси и пари, богат е със своите хора, със своите ценности и именно е, това е най-дълбокото удовлетворение от свършената днес работа. Е, благодаря ви, е, госпожо Стифлер, е, съвсем накратко. Аз, е, тъй като всичко вече беше казано, аз е, мисля, мисля, че действително в началото някои проявяваха въздържаност спрямо неправителствените организации, също така и сигурността на тези доброволци, но в доклада вие ще видите, че сме отговорили на всички тези безпокойства. На всички въпроси са намерили отговор. Искам да благодаря от със сърце на всички политически групи, да благодаря на докладчиците в Сянка. Това е действително съвместно свършена работа. Да благодаря на моите сътрудници, на нашия комисар, госпожа Георгиева, на нейните сътрудници. Работата продължи много, но беше много приятна. Това е нов инструмент, същинска добавена стойност. Още веднъж повтарям, това е проява на европейското гражданство, което ни е толкова необходимо. Председателката благодаря госпожо Стифлер. Ще гласувам в предложението утре в 12 часа. И така, за едноминутните изказвания. И в началото ще дам думата на господин Николеско за една минута.